Следващата точка в дневния ред е представянето на годишния доклад на Сметната палата за 2013 година. Искам да приветствам с добре дошъл председателя на Сметната палата, господин Виктор Калдейра. Искам да дам думата най-напред на господин Дасилва Калдейра. Domnule Caldeira, aveți cuvântul. Господин Калдейра, имате думата. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Започвам. Уважаеми депутати, госпожо заместник председател Георгиева, за мен, е мен е чест да представя годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2013 година на пленарната сесия на Европейския парламент. Това е важен момент на промени в Европа. Новата Европейска комисия е изправена пред много значими предизвикателства и едно от тези предизвикателства е да се подобри управлението на бюджета на Европейския съюз. Уважаеми депутати, в началото на този нов период годишният доклад на палатата посочва, че финансовото управление на Европейския съюз все още не е достатъчно добро като цяло. Тези, които управляват финансово съюза, отговарят не само за изразходването на средствата. Те трябва да гарантират, че разходите отговарят на правилата и водят до постигането на резултати. Що се отнася до разходването на бюджета на Европейския съюз, 148 милиарда евро плащания бяха направени от този бюджет през 2013 година. Сметната палата прави извода, че тези операции са отчетени правилно през 2013 година, което означава, че а, сега сме изразили одитно становище без резерви по отношение на надежността на отчетите на Европейския съюз всяка година от 2007 година насам. 99% от максимума за наличните средства на годината Of... Това е, показва, че има натиск е, на паричните потоци в Европейския съюз и комисията трябва да изготви нужните прогнози, за да се справи с е, недостига на средства в Европейския е, съюз своевременно. Освен това, трябва да се гарантира, че финансирането от бюджета на Съюза показва, че има реални нужди от парични потоци. Например, по-малко от половината от средствата, платени от финансов, в инструментите за финансови инженери, са достигнали до бенефициентите до края на 2013 година. Уважаеми депутати, бюджетът на Европейския съюз се изразходва, но много от плащанията все още не са в съответствие с правилата. Изчислението на палатата значително надвижава процента на допустимите грешки. През 2013 Сметната палата отчита, че 4,7% е общия процент на грешки по плащанията в сравнение с 4,8% за 2012. Единственото изключение са 10,6 милиарда евро, които Съюза изразходва за администрацията. По оценка на Сметната палата, процентът на грешки е по-висок при споделеното управление между комисията и държавите членки, отколкото в други области, които пряко се управляват от комисията. Освен това, въпреки че коригиращи действия от комисията и националните власти водят до намаляване на процента от грешки, може да се направи много повече, за да не се допуснат тези грешки от самото начало. Например, в областта на развитието на селските райони има намаление от 6,7 на 2%. Това можеше да се постигне, ако националните органи бяха използвали цялата налична информация преди да поискат възстановяване на разходите от комисията. Основните източници на грешки, на които националните органи следва да обърнат внимание, са свързани с недопустими разходи, сериозни нарушения на правилата за обществени поръчки и неправилно деклариране на земеделски площи. Сметната палата счита, че комисията и органите на държавите членки трябва да се съсредоточат най-напред върху предотвратяването на подобни грешки, породени от тези причини, не само защото засягат ефективността и ефикасността на средствата от Европейския съюз. През програмния период 2007-2013 разпределителите със средства на Европейския съюз се фокусираха на първо място върху разходването на наличните финансови ресурси, на следващо място върху спазването на нормативните изисквания и е едва на трето място в сравнително ограничена степен върху постигането на резултати. И това трябва да се промени. Годишният ни доклад съдържа много примери взети от 19-те специални доклади, прияти от палатата през 2013 година, което показват как по-силният акцент върху резултатите може да подобри общото изпълнение. В този контекст Сметната палата приветства инициативата на комисията да се премине от култура на разходване към култура на стремеж към постигане резултати. Сметната палата счита, че тази култура изисква на първо място реален ангажимент на ниво Европейския съюз и на национално ниво за постигане на възможно най-добрите резултати с ограничените средства. На второ място, поставяне на подходящи цели за постигане на резултати, както и наличие на надежна информация относно напредъка за изпълнението им. И на трето място, което е и най-важното, да се създадат подходящи стимули за насърчаване на добрите резултати и за налагане на санкции при лоши резултати. До сега управителите на финансови средства бяха съсредоточени без дори изразходването на средства, за да не ги загубят. Също е важно общите резултати, които се постигат със средства на Съюза, да станат по-видими. Европейската комисия трябва да обърне повече място в годишния доклад на европейската добавена стойност, идваща от разходването на бюджета на Европейския съюз и как допринася за постигането на целите на стратегия Европа 2020. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, подобряването на финансовото управление на Европейския съюз не означава да се прави избор между разходването на средствата, спазването на правилата и постигането на резултатите. Става въпрос за постигането и на трите цели така че бюджетът да стане по-добре управляван чрез прилагането на ясни правила, ясни цели и по-прости правила за извършване на разходите. Докладът на Сметната палата показва, че нашата институция е изцяло ангажирана да окаже съдействие на този парламент и на останалите институции да постигнат резултатите, които очакват гражданите на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Калдейра. Следващият оратор от името на Европейската комисия е комисар Георгиева. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател Калдейра, госпожо докладчик. Искам най-напред да повторя в нашата зала, оценката ни за цялостния доклад на Сметната палата и за конструктивните препоръки. Сметната палата определи 4,7% грешки за 2013 година, което е доста над 2% съществени грешки, към който прак се стремим, но не е по-нисък от миналата година, когато беше 4,8%. Онова, на което сме свидетели е, че тенденцията от предишните години за повишаване на процента е, е прекратена. При рекордни при рекордна стойност на изпълните програми от комисията 149 милиона. Свидетел съм на огромните усилия, положени от колегите в комисията, отчитайки препоръките на Сметната палата. Ако обаче трябва да кажа кое, кое е най-важното послание за мен, то е трябва да продължим своята работа. Второ, много се радваме, че можем да убедим гражданите и служителите, че в отчетите няма съществени грешки. Това е за седма година подред. И е, това е много полезен резултат от работата, която вършим процентът грешки върху дейностите, които управляваме в комисията, са под 2% прах и ангажиментите във всички разходни области са получили положителна оценка. И в минало, както и в миналото, Сметната палата иска да се спрем на кохезионната политика и селското стопанство. Е, и както в миналото, докладът ни напомня, че има един фактор, който очевидно е, влияе върху е, грешките. И това са много сложните правила в обществените поръчки, държавната помощ, условията за е, участие. И тук трябва да насочим усилията си. Ясно е, че трябва да работим заедно с е, държавите членки и от тук ще дойдат резултатите, е, за да можем в бъдеще да се похвалим с по-добри резултати. Също така искаме да напомним на уважаемите депутати, че все още има един много важен проблем за разрешаване. И това е многогодишния характер на програмите от една страна и едногодишният характер на доклада. Много често се правят корекции през следващите години, но те не са отразени в годината, в която е представен доклада. Просто искам да представя разликата между двата вида процента грешки. В миналото грешките са били 20% от всички плащания. Не искам обаче да защитавам това, което сме постигнали. Най-важното е да гледаме напред. И гледайки напред, е, искам е, да направя два коментара за периода 2014 и 2020. Ние въведахме нови правила и три основни принципа. Опростяване, намаляване на административната тежест и намаляване на процент от грешки ангажираност, е, за да има е, за да участват в споделената отговорност държавите членки и искаме да има също така и политически ангажимент на, поли... на ниво държави членки, а също така и стимули. Е, стимулите са много необходими за при предоставянето на средства. Следващият ми коментар е да е, и да изразя одобрение за препоръката на Сметната палата да се ориентираме към култура на постигане на резултати. Това ще бъде в центъра на моето внимание. Смятам да работя в тясно взаимодействие с колегите в комисията, с държавите членки и всички е, финансови е, фактори в тази насок. Искам също така да уверя парламента, че препоръката за създаване на междуинституционална група за постигане на резултати ще, ще бъде реализирана. Следващата седмица ще бъде създадена такава група. Нямаме време. Гражданите очакват от нас да покажем, че добре стопанисваме е, парите, които ни дават, е, за да обслужваме техния интерес. И от мен, е, господин Калдейра, имате много ясен ангажимент за партньорство с, с Сметната палата. Има две много важни части – спазване на изискванията и постигане на резултати. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сега започваме дебата. Най-напред давам думата на госпожа Греса за минута и половина. Благодаря. Госпожо комисар, господин председател на Сметната палата, виждаме какви са резултатите на Сметната палата. Е, но важното е това, което наистина казахте. Важното е какво се постига с тези резултати. И госпожо комисар, е, бих ви подкрепила, ако се опитате наистина тези е, разходвани пари да постигат резултати. Не знаем обаче какво да правим наистина с европейските пари. Не знаем как да ги, изпро... как да ги използваме най-добре, е, как най-добре да намалим младежката безработица, интеграцията на ромите и други належащи проблеми. Има много въпроси. Защо се различават броят на грешките в регионалните фонда, в региона, за регионалния фонд и в главна дирекция регионално развитие? Говори се за 6,7, а пък е, е, цифрата, която се предложи 5,9 беше. Защо има такива разлики? Има ли конфликт на интереси? Така че, госпожо комисар, имате много работа. Още един въпрос. Финансовите инструменти. Защо само 45% достигат до бенефициерите? И освен това, защо не се справяме с измамите? Трябва да имаме повече резултати тук. За съжаление, времето ми приключва, но още една още един проблем. Виждаме, че в годишните доклади има непрекъснато оплаквания за лошо подаване, за неверни подавания данни от държавите членки. Тук ни трябват санкции. Санкции за държавите членки. Благодаря ви. Благодаря. А сега госпожа Ела Сендър има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, благодаря ви, че сте тук. Благодаря на господин Калдера, че представи последния доклад на Сметната палата. Ние сме нов парламент, за новия бюджетен период. Кризата продължава обаче. Никога не сме били свидетели на толкова проблеми с плащанията. Господин Юнкер обеща 300 милиарда евро за инвестиции, но има доста сложни аспекти и госпожо Георгиева, вие трябва внимателно да следите процеса. Има а, някои тревоги, свързани с собствените ресурси, а, има проблеми с а, изчисленията, които се основават на брутния вътрешен а, доход. А, също и с нарастването на дефицита в европейския бюджет. Имаме дефицит не само страната на разходите, но и на приходите. Благодаря на господин Калдера, че ни представи как изглежда бюджета на Европейския съюз и изпълнението му за 2013 година. Отчита се прагна същественост, която не е особено висока, но въпреки това показва, че е необходимо да се извърши повече работа и Сметната палата работи по това как се разходват средствата от Европета. Има намаление на грешките в някои сфери, въпреки че има и други области, като в сферата на е, развитието на селските райони, където има увеличаване на процента на грешките. Приветстваме преминаването към подход, който се основава на изпълнението в добра степен и на резултатите. Председателката господин Чернецки за минута и половина има думата. Госпожо председател, дами и господа, искам да благодаря на председателя Калдейра. Много се радвам, че списание Newsweek тази седмица публикува една карта, която показва проблемите на различни, в различните страни. За Европа вторият по важност проблем е безработицата сред младите. Ние харчим много пари за тази цел. Не съм сигурен, че харчим добре парите. Хубаво е, че докладът повдига този въпрос. Управлението на европейските средства – не, не е добро и трябва да се усъвършенства. 322 милиона остават и се очаква Европа да натрупа още дългове Нищо не се е подобрило по отношение на процента грешки при плащанията. Беше под 5%. Най-уязвимите области са кохезионната политика и развитието на селските райони. Това са областите, в които бедните страни на Европа проявяват особен интерес. Благодаря, господин Алин. Благодаря, госпожо председател. Господин Калтера, искам да благодаря и да поздравя Сметната палата защото е подготвила един много задълбочен доклад. Наистина бюджета трябва да бъде по-синхронизиран. Е, коректната информация в тази област е страшно важна, защото тук става дума за собствени ресурси също и това са 70% от бюджета. Вижда се, че има много голяма разлика между работата, която е направена, докладите от комисията и, и докладванията от държавите членки. Тези разлики трябва да бъдат покрити. Комисията приема повечето от резултати на сметната палата, но според мен има много разлики в методологията на анализите. В този смисъл аз имам някои съмнения. Има анкетна комисия, има резултати от Евростат. Трябва да имаме достоверна информация от тези институции. Освен това, Разпространяват се макроекономически е, информации в, от финансови институции в света, например от е, Международния валутен фонд. Те също трябва да бъдат взети предвид. Но има и нещо положително. Комисията разбира и приема препоръките на Сметната палата и смята да ги следва. Освен това, изпълнението на европейския бюджет трябва да се съсредоточи върху резултатите и целите. В този смисъл, само по този начин бюджета може да се подобри, ако държавите членки координират е, е, действията си с местните власти идентификацията на източниците на грешки също ще бъде много положително. Благодаря господин Стас за една минута. Eh, Благодаря, госпожо председател. Господин председател на Сметната палата, госпожо комисар, 80% е, от средствата са управляват съвместно с държавите членки. Необходимо е всеки да си поеме отговорността. Господин Калдер каза, повечето държави членки знаят, че имат грешки и не правят нищо за корекцията. Има провал в областта на селското стопанство, на рибарството, ако бъдат преодолени тези проблеми, ще се сведат мрежките, грешките под 2%. Държавите членки трябва да се намесят, трябва да има план за действие, ръководен от госпожа Георгиева. Освен това е необходимо да има и национална декларация от министрите на финансите в федералните държави. Това трябва да бъде компилация на различните данните от различните региони. Министрите на финансите трябва да кажат кой си е свършил работата, кой е осъществил, осъществил контрола, кой си е намесил, така че министрите носят политическата отговорност. Госп... Господин Вали има думата за една минута. Благодаря и искам да се спра на казаното от Сметната палата за резултатите от финансовите инструменти. Каква е добавената стойност на Европейския съюз през, в миналото? Е, определя се средства и държавите членки изпълняват проектите. Оказва се, че държавите членки не могат да гарантират резултати. Първият им интерес е първо да изхарчат средствата, за да не ги загубят, второ да спазят нормите и на трето място да оценят постигнатия резултат изразходването на всички тези милиарди, милиарди, които са за сметка на онези, които работят и се лишават под формата на данъци, могат спокойно да се тези хора могат спокойно да кажат, че е, тази институция е абсолютно ненужно. Как е, се, защо сте се престрували през толкова, през толкова дълги години, че не сте виждали? Оказва се, че в Европа винаги е имало споразумение между политическите партии и единственият им интерес е да се е, покриват едни други. Благодаря. Аз се питам как някои хора могат да говорят и да, гледа, и да ни гледат в, право в очите, след като господин Юнкер си е създал в страната един данъчен оазис. От друга страна, хората, обикновените хора финансират всичко това. А ние говорим за 7 милиарда евро, които Сметната палата е видял, че не са изразходвани правилно. И аз се питам, кой каква отговорност поема? Кой носи отговорността за тези 7 милиарда? Депутатите или служителите? Това са 120 е, милиона хора, почти една трета в Европейския съюз са, са заплашени от бедност. Не може така да продължава е, да действаме. Трябва да се върнат е, компетенциите на национално равнище, ако ние не знаем как да разходваме парите и ако не може да контролираме разходването. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Сарвама за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Европейската сметна палата и да ги поздравя. Годишния доклад за 2013 година хвърля повече светлина върху темата и предизвиква повече дискусии от всякога. Процента на грешки е 4,7% ако корективни мерки бъдат приети, може да бъде намален. Но все пак нивата са недопустими. Но мен ме интересува повече качеството, а не цифрите. Един пример за надежността на информацията, подавана от държавите членки на комисията. По структурната политика 2,8% са грешките в структурната област, но погледнете по-внимателно както е направила Сметната палата. Оказва се, че са 6,9% на практика. В доклада се посочва, че в повечето случаи националните власти в държавите членки са разполагали с достатъчна информация. Госпожо председател, въпросите трябва да бъдат уредени, трябва да се проследи одита до ниво програми. При пълна прозрачност на наличната информация и при упростяване на правилата. По този начин ние ще се концентрираме върху това, което а, каза госпожа а, Георгиева, когато беше представен доклада в нашата комисия. Председателката прекъсва оратора и дава думата на господин Либерацки за две минути. Господин Калдейра, колеги, това ще бъде първата процедура по освобождаване от отговорност за половината от депутатите. Освен това имаме чисто нова комисия, така че нека да използваме тази възможност да изпратим ясно послание. Е, нека сега да престанем да се учим и да започнем да показваме, че сме се научили. Става дума за сериозна работа. Не става дума е, за търсене на медийна известност. Процентът е, на г... изчистването на грешките не е само цел. Европейските средства могат да се използват в съответствие с правилата, но те трябва да бъдат е, е отпуснати за ясни цели за повишаване на този растеж, от който имаме нужда. Госпожа Георгиева и останалата част от комисията трябва да разполагат с инструменти за измерване на социалното въздействие и други резултати. Държавите членки, регионалните власти са наши партньори и те трябва да се погрижат всеки цент от европейските средства да е бил изразходван да е бил изразходван правилно. Инвестициите не означават чисто и просто харчене. Трябва да сме наясно с това какво означава добър, добър резултат. Затова имаме нужда от междуинституционална група за добри резултати. Тази група трябва да анализира всички политически области за да разработим и да ясна концепция за постигане на резултатите. Господин Вистисен. Благодаря. Виждаме, че има прекалено много грешки в доклада. Много е трудно да се постигне прага от 2% грешки. Но също така много сериозни са и следните две неща. Не може да дадем добавна, добавена стойност, европе, европейска добавена стойност към разходването на, на средствата. Няма сигурност, че парите, които ние използваме, не могат да бъдат използвани по-добре в държавите членки. Освен това, не знаем колко ще имаме, колко пари ще имаме през следващата година. Това е бомба с закъснител в европейския бюджет. Ако не променим нашия начин на дейност, ще имаме големи проблеми. Надявам се да приемете на сериозно моето послание днес. Господин Арнот има думата за една минута. 16 секунд, секунди не са достатъчни. Става дума за 7 милиарда е, евро, които са пропиляни. Погрешно се представят различни активи. Лошото управление, измамите показват, че системата е изцяло погрешна. И всеки провал на държава членка е провал на самата система. Дори проекти, които се администрират от комисията, все още показват над 3% грешки. Миналата година комисията игнорира 21% от препоръките на аудиторите. 79% бяха реализирани изцяло или отчасти. Бизнеса игнорира инструкциите на одита. Ако го направят, ще стигна до затвора. А тук това се търпи вече 19 години поред. Господин Алио за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за доклада финансовото управление на Европейския съюз не е удовлетворително. Той изразходва своя бюджет а, просто за да харчи, без да мисли за резултатите от тези разходи. Разходите нарушават разходите, което ни се напомня от Сметната палата. Често става дума за измами, особено в обществените поръчки Ясно е, че в някои проекти на европейско ниво има корупция. Да добавим финансовите ангажименти, които все още не са изпълнени на стойност няколко милиарда и защо и разбира се защо гражданите не вярват в системата. Още по-шокиращо е това, че, една, че комисията получава една страна за принципи, които самата тя не може да спазва. Господин Дойч има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Георгиева, уважаеми колеги. Нека да благодаря най-напред за доклада на Сметната палата. Аз мисля, че това е честен, открит, ясен доклад, който одобрява работата на Европейския съюз. На второ място, искам да се спра на, две, на два важни аспекта. През 2013 година Европейският бюджет включваше 148 милиарда евро разходвани средства, от които 4,7% не, бяха, не, не отговаряха на правилата, така че нивото на, грешка, на грешки беше около 7 милиарда евро. Това са, това са данните. От тях разбираме, че трябва да се справим с много проблеми. Имаме много задачи, но има и друг огромен проблем. Проблем, който не, не осветляваме винаги. Добре, нещо повече от 7 милиарда грешка, грешки че 24 милиона евро не са платени от комисията за програми, които са правилно приложени. Така че това е голям проблем и се вижда, че европейския бюджет не функционира добре, до, достатъчно добре. Господин Бон. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на председателя на Сметната палата. Сигурно повечето колеги ще приветстват факта, че палатата отново посочва, че приходите и разходите са били в съответствие с законовите норми. Много неща трябва да се направят обаче в областта на плащанията, защото 4,7% грешки са твърде висок процент. Но а, все пак трябва да подчертаем, че не става дума за измами, а за грешки. Повечето от проблемите са на ниво държави членки и цифрите го показват красноречиво. Процента на грешки при е, проекти с поделена отговорност е много по-висок, е, отколкото у нези програми, които се управляват пряко от комисията. Затова трябва да се направи нещо повече е, в тези държави членки, които всяка година показват известни проблеми. И така комисаря трябва да помисли как можем да помогнем на държавите членки да намалят процента на грешки. Нещо друго, което искам да кажа, се отнася до резултатите. Председателката, времето ви за изказване приключи. Хронометъра не беше включен, но времето ви, изклю... Е, ви приключи, така че ви прикъсвам на този етап. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Давам думата на господин Ашвард за една минута. Госпожо председател, отрицателната декларация е потискаща. Много се радвам обаче от това, че и Сметната палата и комисията възприемат положителен подход, казват, че това е ново начало и изразяват решителност да решават проблемите. И двамата спом... казаха, че има нужда от промяна в културата. Съгласен съм. Искам да предложа обаче следното. Нека промяната да започне тук в парламента ние сме пряко избрани представители на хората. Ние сме онези, които определяме бюджета за изразходване на средствата за данокопаците. Само, че ние нямаме правомощия да следим резултатите от бюджета. Нямаме правомощия да контролираме разходите на комисията. И нямаме механизъм за измерване на полза от изразходваните средства. Само когато имаме такива правомощия, можем да тръгнем тръгнем по пътя на положителна декларация. Благодаря, госпожа Адинофи. Благодаря на представителя на Сметната палата. Прави впечатление, че процента грешки непрекъснато расте. Това говори за системен проплет за 20 милиарда. Недопустимо е, че има толкова сериозни грешки в административния сектор. Пенсии, заплати и други подобни. Тук не би трябва да има грешки. В момент на криза, когато от гражданите се иска економи, ние сме длъжни да контролираме много внимателно всеки разход, всяко перо и да е, избягваме трупането на дефицит. Надявам се, че новият е, председател Юнкер, който толкова е, дължи, толкова е държал на дисциплината в Люксембург, ще покаже същата е, същия подход и към комисията. Господин Бонано, благодаря госпожо председател. Искам да приветствам е, една група кметове от Пиемонте, 70 е, общо. Ние благодаря на кметовете, които са тук. Те представляват най-доб- най-доброто от италианските институции. В краткото ми изказване искам да кажа следното. В предишния ми опит на депутат аз се борих срещу мафията. Имах възможност да се срещна с, прокурату, с прокурора Пьетро Грасо, който сега е председател на Сената. Той каза, че мафията не е като във филма Кръсникът в Сицилия и Южна Италия. Тя мафията е там, където има много пари и големи интереси. Тези 7 милиарда. Искам да кажа, че мафията е тук, в Люксембург. Тя участва в всичко, цялата гнилоч където има гнило, че има мафия. Е, председателката прекъсва оратора. Госпожа Шмидт има думата за минута и половина. Благодаря. Докладът ни казва, че има грешки, е, ниво на грешки 4,7%, а с корекциите това са вероятно 6,7% с 0,1% е, е спаднало нивото на грешки, но в крайна сметка оказва се, че е, има огромен брой е, грешно разходвани средства. Сметната палата, палата казва, че трябва да се заострят мерките за контрол. екс антеконтрола контрола трябва да бъде укрепен, за да се предотвратят предварително грешки и злоупотреби. Ясно е, че така не може да се продължи. Трябва да изпратим правен сигнал и да използваме контролните механизми успешно. Това е 20-тия 20 20 годишен доклад и се вижда, и е тъжно да се види, че комисията след 20 години, въпреки подкрепата на Сметната палата, не може без грешки да разходва своите средства. Това накърнява нашият имидж. Така както човек използва своите лични средства, трябва да използваме и обществените средства. Благодаря, господин Гайер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, и аз се присъединявам към общията благодарност за доклада. Виждаме, е, нивото на грешки в тази година е малко спаднал. 4,8% миналата година. Добре. Но дали това е единствения критерий? Мисля, че не. Е, всеки, който познава бюджета, знае, че в програмния период, по, по различно време в програмния период, грешките се разли, развиват различно, различно. В началото грешките са по-малки, малко, защото плащанията са по-малко. С а, протичането на програмите, грешките и плащанията се увеличават за миналия отчетен период може да кажем, че всъщност и преди е, нивото на грешки беше 7%. В момента може да направим заключението, че с 2,8% грешките са по-малко в сравнение с същото време на приложение на програмите, от минали отчетен период и мисля, че това е напредък. Хубаво е колегите да се запознаят с оригиналния документ, защото в държавите членки се оказва, че е, съответните компетентни власти са имали информация за грешките. Благодаря, господин Сулик. Една минута. Пекне, пани председаюца. Благодаря, госпожо председател. Европейската сметна палата отново установи, че има грешки, засягащи милиарди евро. За 10-та година поред виждаме, че няма особена промяна. Тези грешки се отнасят до неспазване на правилата при изразходването на средствата. Вие наблюдавате, че Целта на повечето е да изразходват средствата, на следващо място да спазят правилата и на трето място да се види дали има смисъл от е, харченето им изобщо. Това не може да продължава. Ние събираме средства от данокоплаците, преразпределяме ги. Не трябва да си играем на дядо Коледа. Трябва да намалим разходите. Общата сълскостопанска политика е нещо, което наследихме от миналия век и трябва да се сложи край на тази политика. Европейските фондове водят само до проблеми за страните. Благодаря, господин Женешовски. Госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа, бих искал да коментирам годишния доклад на Европейската сметна палата. Жалко е, че трябва да споменем това, което става ясно от доклада, а именно, че Европейската комисия страда от лошо финансово управление. Това трябва да се промени в новия период. Този проблем трябва да бъде преодолян. Аз виждам един основен проблем в случая, а именно че има недобре определени приоритети. Когато се изразходват европейски средства, на първо място трябва да гарантираме те да бъдат изразходвани в съответствие с правилата, които са определени. Не обръщаме достатъчно внимание на този елемент. Освен това не следим дали проектите, които се финансират от европейския бюджет, водят до нужната добавена стойност. Голям процент от грешките се дължи на недостатъчен контрол. Има също и а, непоследователност на действията. Някои от държавите членки не осигуряват а, а, надежна информация, някои по погрешка, други нарочно. Благодаря госпожа Киничи за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Георгиева. Благодаря, господин Калдера, за доклада, в който се напомня, че си остават същите проблеми, като високия процент грешки през 2013 4,7%, особено в секторите, в които отговорността за средствата е на държавите членки. Задължително е следователно да се изчистят грешките, да направим анализ и да видим защо не функционират нещата добре и да а, приемем и да възприемем препоръките на Сметната палата. Много важен аспект е а, ефективността на разходите и е, съответствието между ангажименти и плащания. В момента има забавяне и натрупване на неплатените сметки. Смятам, че Европейската комисия да се намеси по бърз начин. Не виждам госпожа Сулин, казва председателката. Не е в залата. Веднага преминаваме към господин Ван Декампа за минута и половина. Ако обичате, включете микрофона. Благодаря. Искам да благодаря на председателя на Сметната палата, благодаря и на госпожа комисаря за нейното изявление. Ясно е, е обаче, че ще подкрепя крити, критиката, отправена от госпожа Кресле. Наистина, нещо трябва да се случи сега, през следващите години, но дали това наистина ще стане? Това е огромният въпрос, пред който сме изправени. 4,8, намален процента на, на 4,7%, да, чудесно, ама ако го покажем на гражданите, смятам, че този резултат е доста малък. 7 милиарда просто ги няма явно парите са отишли при мафията. С това бихме могли да подобрим половината от германската инфраструктура. А какво правим? Какво ще правим сега с държавите членки през следващите години? Защото те играят една много по-голяма роля, отколкото ни се струва в момента. Госпожо комисар, и при изслушването засегнахме този въпрос. Трябва ни декларация за достоверност от държавите членки, защото те имат по-голяма отговорност за разходване на европейските пари. Трябва да има по-добър контрол. Толкова е просто. Следващият оратор. А, извинявайте, има синя карта за вас. Приемате ли? Господин Гайер, 30 секунди. Моля да включите микрофона си. Уважаеми колега, аз ви познавам като сериозен колега, за това взимам думата. Мисля, че вие не, не, недооценявате нещо. Вие казвате 7 милиарда ги няма, а Сметната палата казва, че ем, грешките не означават е, злоупотреби. Тоест, не са, изчез... не са изчезнали тези 7 милиарда. Моля, оттеглете си а, изявлението. Благодаря на колегата за уточнението. Това е наистина по-добро по оточнение. Наистина 7 те милиарда не са изчезнали, те не са обаче пристигнали там, където е трябвало. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. И давам думата на госпожа Андерсен. Благодаря. Благодаря на аудиторите за доклада. Не, е често, често не се оценява достатъчно вашия труд. Съгласна съм с колегите от групата ми, че идох с доклада, че подхода базиран на резултатите е важен. Не бива да забравяме и Основният проблем с освояването на средствата. Той е много важен, когато става дума за изразходване на средствата. Това е важен въпрос. Като цяло това означава, че средствата за младежката гаранция, за подпомагане на освободени от работа работници, за наводнение и прочее, всички тези средства могат да бъдат по-добре изразходвани, както и средствата които са визирани в конкретния доклад, който разглеждаме. Не е вярно, че средствата от европейския средства се губят. Те са изразходвани добре. Аз се радвам, че беше изготвен този доклад. Благодаря. Господин Мариас за една минута. Госпожо председател, няма дефицит на лицемерие в Европейския парламент. Комисията и тройката размахват пръст на страните от е, Южна Европа и настояват за сурови економически мерки в момент, в който самата Европейската комисия не може да си подреди къщата и не може да въведе ред сред служителите Както виждаме в доклада на Сметната палата, има лошо управление. Кой ще поеме отговорността за зле изразходваните средства, особено в момент, в който има милиони безработни в Южна Европа? Обществените поръчки, лошата администрация – изразходването на средства заради самото изразходване, всичко това е неудовлетворително. Свидетели сме на нарушаване на правилата и множество грешки. Благодаря. Господин Салтес. Аз също приветствам доклада на Сметната палата. Мисля, че е много важно тази институция да анализира начина по който ние разходваме средствата. Не искам да подчертая следното. Може да използваме <clears throat> европейските пари по по-добър начин и това е заключението на, на Сметната палата. Трябва да имаме ясни цели, тогава ще постигнем и по-добри резултати. Върху това трябва да се съсредоточим. Това, на това трябва да работи комисията. Трябва да опростим прекалено сложните правила, които създават пречки и не позволяват за по-доброто разходване на средствата. Някои правила са добри, но някои постигат точно обратното на това, което би трябвало. Господин Етерич, за една минута. Благодаря. Аз участвам в работата на Комисията по регионално развитие. Ние сме разгледали някои от несъответствията, които са забелязани. Мнозина от тях не са нищо злонамерено, а те са грешки, които са допуснати. Важно е да се намери начин системата да допринася за по-добро разбиране, така че хората да не се объркват толкова. Повечето от неосъответствията а, са направени добронамерено, но все пак тук говорим за пари на дънакоплаците. И ако имаме система, когато хората не знаят какво правят, а, е възможно да има и случаи на измами, и то в а, големи мащаби. И то в момент, когато в Европа на всички не им стигат средствата. Затова тези средства трябва да бъдат и разходвани много внимателно. За това трябва да бъдат преодолени възможностите за допускане на грешки в системата. Благодаря, госпожа Морбай. Благодаря. Госпожо комисар, в изказването си казахте, че гражданите очакват от нас, т.е. Европейската комисия, че проявяваме добро отношение, че добре стопанисваме парите им. Какво смятате, че ще си помислят от това, че комисията се ръководи от човек като господин Юнкер, който се оказва, че е сключил тайни споразумения като министър на финансите с многонационални предприятия, за да избегнат данъците в тази страна. По този начин той е лишил а, огромни суми от а, гражданите и е поставил в а, неблагоприятно положение малките и средни предприятия. Можете ли да, повери, да се доверите на такъв човек да управлява добре средствата или трябва да подаде оставка? Господин Капуто, благодаря. В е, своя доклад е, Сметната палата говори за това, че има чисто количествен аспект. През периода 2007-2013 година приоритетът е бил количеството е, разходите, без да се обръща особено внимание на въздействието и, рез, и резултатите. Процентът на грешките е 4,7, което е твърде високо. Харесва ми това, което каза комисарят Георгиева. Няма време за губене. Трябва да обърнем внимание не само на количеството, но и на качеството на разходите и трябва да се създаде култура на резултатите. Няма време да загубене, но нека да не се задълбочаваме в ненужни програми. Нека да открием нова страница в управлението на е, средствата. Господин е, Обермайер. Благодаря. И Както коледа идва, така идва и доклада на Сметната палата всяка година. Виждаме добър материал в този доклад, но е, за мен е странно, че предложенията на Сметната палата се игнорират последователно. Например, да се контролират не само по формални критерии разходването на парите виждаме, че е, постигането на целите не е приоритет. Христосваното съответствие, това е също огромен проблем. Мисля, че Европейският съюз се движи много бързо, но не може често да контролира своя курс и че се ръководи от, коле, от, от човек, който не иска да промени курса. Госпожа Георгиева има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за направените коментари, ясните послания по доклада. Благодаря на онези, които изразиха желание да се подобри финансовото управление в полза на гражданите. Искам да кажа три неща. На първо място, какво точно се има предвид под процент на грешки, защото за това става дума тук. Става дума за грешки. Някои могат да се дължат на лошо управление на средствата, на лошо отчетоводяване, и малък процент, 0,2%, ако трябва да сме точни, всъщност са средства, които са откраднати. 0,2%, но това са въпреки това много високи проценти, въпреки че е 0,2%, но трябва да объркваме грешките, които са чиновнически грешки с лошото управление или още по-зле с измамата. Трябва да сме наясно за какво говорим, защото ако не дефинираме проблема точно, няма да можем да го разрешим. На второ място трябва да видим какво може да се направи по въпроса. За по-голямата част от грешките, които са именно това – грешки, ние инвестираме заедно с държавите членки в обучението на хората, които боравят с европейски средства. Според нас това е задача, която изисква дори още повече внимание, защото ако хората разбират добре правилата и ги прилагат, тогава, разбира се, и процентът на грешки ще намалее. Има множество доказателства за това, че добре прилагани програми за обучение водят до намаляване на процента на грешки. Така че човешкият фактор е от особено значение. Освен това, в новия програмен период ние сме предвидени положителни стимули. 6% от средствата са заделени за добро изпълнение. Имаме и по-строги негативни а, стимули, а именно изискване на възстановяване на средства. Ние правим много, но сме готови да направим още повече за упростяването на правилата. Сега правилата за допустимост са хармонизирани в различните области. Вчера се срещнах с колегите, които отговарят за разходването на средствата, за да видим как можем да процедираме, за да постигнем още по-добри резултати според препоръките на палатата. На следващо място трябва да помислим дали ще за това дали този доклад се възприема сериозно. Всъщност ние го приемаме изключително сериозно. Комисията следва препоръките на палатата и има подобряване на финансовото управление въз основа на направените от палатата препоръки. Така че ние гледаме на този доклад на Сметната палата изключително отговорно. Искаме да преминем от култура на изпълнение с поставянето на силен акцент върху резултатите. Аз ще съм тук следващата година и последващата година и се надявам, че ще можем да съобщим за резултати. Така че нещо повече. Аз обещавам, че ще има такива резултати. Благодаря ви, госпожо комисар. Давам думата на господин Силва Калдера. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа депутати, искам най-напред да благодаря на доброжелателните думи към Сметната палата и работата, която тя върши. Нека да отговоря на някои от повдигнатите в дебата въпроси. Не защото имаше въпроси пряко адресирани към Сметната палата, но защото е, имаше въпрос за това какво смятаме, че трябва да се направи. В доклада си казваме, че е необходимо да се промени а, е, досегашната култура, която се състои в това, че средствата се изразходват не толкова защото това е необходимо, а за да не се загубят. Ефект... Е, системите трябва да станат по-ефективни. В доклада показваме, че държавите членки трябва да не допускат възстановяване на средства на тогава, когато това не отговаря на изискванията. Ние искаме държавите членки, Европейската комисия да си свършат изцяло работата. За тази цел те трябва да извършват превентивна дейност. Разбира се, грешките е, са естествени, те са Нормално е човек да сбърка. Само, че когато има грешка, искаме да знаем какво е било предприето от комисията и държавите членки, за да бъдат грешките коригирани. В някои от дейностите, които разгледахме тази година, видяхме, че е било необходимо, че е било възможно грешките да бъдат сведени до допустимия прак. Правилата са променени за новия програмен период, но сега те ще трябва да се изпълняват. Сега е момента да се предприемат действия. Държавите членки и комисията трябва да предприемат ясни действия. Това трябва да стане като се опростят правилата, като се формулират ясни цели, като се замислят и разработят програми за инвестиции, които са ориентирани към конкретни резултати за гражданите, но също така и които и също така е, и да предоставят стимули за онези, които работят добре. Госпожо председател, бих искал да приключа, като кажа още един път, че новият акцент върху стремеж към резултати, които да са видими за гражданите, би трябвало да бъде ключът към бъдещето. И ако искаме да имаме економика, която създава работни места и защитава околната среда е цел, която се споделя от всички. Европейската комисия и държавите членки трябва да се съсредоточат върху тази култура, която се стреми именно към тези резултати при изразходването на европейски средства. Благодаря. Дебатът приключи. Следващата точка в дневния ред е мирният процес в Северна Ирландия. Довиждане, госпожо Георгиева. И сега бивша наша колега ще вземе думата.